Meine Damen und Herren. Госпожи и господа, добре дошли на общото ни заседание на Афети Енви, колега Лавия. Чувам, че е, е, вашия докладчик все още е близо до полярния кръг в Финландия и поради сериозни лични причини днес не може да бъде сред нас. Чувам, че колегата Петър Лизе ще замести нашата колежка господин Лавие, затова моля да изслушаме господин Петър Лизе в началото на нашето заседание и за да спестим време, аз няма да правя встъпително изказване, Петър Лизе. Благодаря, господин председателю. Наистина натоварен съм да извиня нашата колежка от комисия Енви поради сериозни семейни причини. Тя не успя да долети на време и наистина все още се наблиза близо до арктическия кръг, за който ще говорим днес. Тя ме помоли накратко да представя нейната позиция. Разбира се, нейните е, сътрудници ще отбележат всички бележки и коментари и ще ги предадат. Една дума от мен лично. Радвам се, че провеждаме съвместно заседание на двете комисии, АФЕТ и ЕНВИ. Макар, че не сме многобройни, надявам се в бъдеще нещата да се подобрят. Е, в около дискусията по конференцията за климата успяхме да съчетаем външна и екологична политика. Надявам се това да остане така и в бъдеще и да постигнем добри резултати и така сега, тъй като материала е на английски, господин Брок казва, то трябваше да е на фински всъщност, но понеже моя фински е несъществуващ, ще се опитам на английски. Първо поздравление на комисията за балансирания резултат постигнат от съвместната комуникация от комисията и върховния представител относно европейската политика за Арктика, което е добра база за развитие на арктическото измерение на ЕСА. На второ място благодарности е към АФЕТ и господин Пат, съдокладчика, надявам се не бъркам името, с благодарност за доброто взаимодействие по досието нарастващия интерес на САЩ към арктическия кръг предполага и ние да разширим своя интерес, да помислим много сериозно за сигурността на арктическия кръг, което е много важно промените в екологията трябва да останат в центъра на нашето внимание. Те се осъществяват много бързо, по-бързо отколкото където и да било другаде по света повишаване на температурите, топящи се ледници, повишаващо се ниво на морските басейни, създава се непредвидими метеорологични последици. И тук действията трябва да се предприемат не само от арктическите страни, но и всички засегнати страни. Замърсяването е, до голяма степен проистичат от е, Азия, Северна Америка и Европа. Така че тук трябва да се помисли много сериозно за климатичните промени в Арктика. Целите за устойчиво развитие трябва да се отразят по-добре в политиката за Арктика, не само защото европейските страни са поели ангажименти по отношение на тези цели, но и защото климатът и природата на Арктика имат нужда от защита. Устойчивото развитие е единствения приложим начин да се реши въпросът. За това нашата политика трябва да съдържа по-добри конкретни цели в арктическия контекст, със специална насоченост към защита на екосистемите. Тези цели за устойчиво развитие дават възможност да съхраним екологичната среда, е, в която е под сериозен натиск от климатичните промени. Трябва по-добре да защитим уязвимата природа на Арктика. Това предполага оценка на въздействието. Така ЕС ще може да действа по-отговорно по отношение на ресурсите от Арктическата област. В крайна сметка това предполага по-сериозни механизми за изслушване и взаимодействие с местните общности. Европейския парламент повтаря своето искане от 2011 година да се забрани използването на тежки горива и мазути в корабите плаващи в Арктика, нещо, което е факт извън Арктическия област. Три са рисковете първо за, за заплаха за а, природата и животните и местните общности, отражение върху човешкото здраве и трето отражение на емисиите, на въглеродните емисии върху снега и, стапя, топенето на ледниците. Трябва да потвърдим ролята на Европейския съюз в изследванията, да се създаде наистина добавена стойност за Арктика и трябва да се осигури финансиране за следващия изследователски период, за да се гарантира приемственост и координация на изследователската дейност. Отново отново в доклада се призовава създаване на Арктически център за изследвания. Това е което СЕПА ме помоли да ви представя. И извинявайте, че още веднъж, че тя не успява, пък и аз трябва след малко да тръгна, но нейните сътрудници са тук, така че те ще изслушат всички въпроси и ще ги предадат Разбира се, тя иска да би се радвала да чуе и са докладчика от АФЕТ и изказванията на всички други колеги. Благодаря. I want only to thanks, uh, Mr. Исках само да благодаря на господин Брок и на останалите колеги, които присъстват тук днес и да кажа, че приветствам съвместното сътрудничество между двете комисии, а, а, за да засилим, а, да запазим уникалната екосистема на Антарктида. С голям интерес очаквам размяната на мнение днес. Ще чуем докладчика от АФЕД по темата ОМАС 5. Thank you very much. Dear colleagues. Благодаря много, уважаеми колеги. Както всички знаем, геополитическото значение на арктическия регион нараства. Засилва се състезанието за слагане на ръка върху арктическите природни ресурси, нещо, което дава и възможности и опасности за региона, увеличава се човешката дейност в този регион. Арктика много, е, от много време е област на конструктивно международно сътрудничество и като цяло е район, спрямо който напреженията са слаби. И така бихме искали да останат. Има широка международна правна рамка за Арктика, която е важна за разрешаването на въпроси, свързани с суверенитета в тази територия. Има важни е, усилия за сътрудничеството в различни области има четири страни, членове на Арктическия съвет и седем други, които са страни наблюдателки. Европейския съюз също очаква своя статут на наблюдател е, и като един от е, най-големите източници на финансиране за проекти в региона заслужава тази позиция. Европейския съюз работи активно по своята политика в областта на Арктика. Има становище на комисията и решения, свързани с сигурността. Геополитическото положение в Арктическия регион засяга и Северна Европа. Важно е да остане тази зона демилитаризирана. Затова е необходима арктическа стратегия и конкретен план за действие за на Европейския съюз за региона. Това е свързано и с националните стратегии за Арктика на държавите, членки на Европейския съюз. Европейския съюз може да допринесе значително за евентуални решения на предизвикателства в областта на сигурността, както и управлението на кризи и мерки за справяне с бедствия, както и мерки за издирване и спасяване. Тук подчертавам, че за Европейския съюз е много важно спазването на международното право в Арктика. И Европейския съюз иска да има важна роля в поддържането на прилагането на тези правила. Благодаря на колегата Сирпа Пиети Кайнен от ЕНВИ, която работи по същата тема. Работата ни продължава и да се надяваме в началото на следващата година че резултатът от гласуването ни в пленарна зала ще бъде положителен. Благодаря. Господин Данжан. Благодаря, господин председател. Моят колега Михаил Гайлер е докладчик Сянка по темата. Той се извинява за отсъствието си днес на Лага му се да участва в конференция за политиката за сигурност и отбрана, така че накратко ще изложа неговите коментари на английски. Настоящем няма сериозни заплахи, които да засяга стабилността в арктическия регион, за разлика от а, други съседни на Европейския съюз територии, арктическия регион е пример за мирно сътрудничество е, на държави и на държавни действащи лица с е, особено ударение върху околната среда и научните изследвания. Европейския съюз е, си дава сметка за економическия потенциал на тази територия, вземайки предвид намаляването на леда в арктическите води. Вземат се предвид политиките на държавите членки, на Европейския съюз, както и на Норвегия и Исландия в националните им стратегии за Арктика. И е, съвета трябва да е, обмисли и създаването на работна група за арктически въпроси и северно сътрудничество. По-силна роля на Европейския съюз в Арктическия съвет би засилило ангажимента на Европейския съюз в този регион. От 2012 година Европейския съюз, е, парламент редовно подчертава необходимостта от дителност по отношение на надпреварата за използване на е, природните ресурси в региона. И, и са необходими допълнителни правила за разрешаване на конфликти и мерки в областта на военните въпроси. Точка 6 и 7 от проекта доклада не се подкрепят от нас, не са показани недостатъци по отношение на ангажиментите, свързани с околната среда. Предложението за задължителен сертификат за продукти от арктическия регион е изключително дискриминационна. По втора точка е необходимо да и повече внимание, вземайки предвид економическата експлуатация на арктическите ресурси. Е, е трудно да е, се твърди, че има достатъчно политическа воля за ограничаване на дейността в региона само до научна дейност. Ще подадем съответните изменения. Госпожа Шалд. Установявам, е, че няма а, е, датска кабина, така че ще се изкажа на английски. А, е, въпреки, че английският ми не е съвършен, извинявам се за това. Искам да благодаря на докладчиците за отличния доклад. Той е много добра работа, много добра основа за съвместната ни работа. Аз съм докладчик на социалистите и демократите, докладчик Сянка в е, ЕНВ и за това ще занимая именно с тези въпроси. Но разбира се, е, е, мога да коментирам и по другите въпроси, особено по твърдението, че е важно а, Арктика да остане зона на а, е, ниско международно напрежение. Това е необходимо, за да се предприемат необходимите там мерки за защита на околната среда. Друг важен въпрос, за който трябва да се формулира по-добре в доклада е следният – вземането на решения по арктически въпроси трябва да включва местните хора, които живеят в арктическия регион. Това трябва да се подчертае по-ясно. Що се отнася до елементите, свързани с околната среда в този доклад, те са много добри. Ще подам само няколко изменения с цел подобряване на някои от формулировките за необходимостта от защита на околната среда и включването и на местните хора. Благодаря. Мис... Благодаря много, госпожа Фокия. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка на ЕКРА и на АФЕТ. Искам също така да поздравя и двамата са докладчици за много старателната и отлична работа. Благодаря ви за този изчерпателен доклад, който много високо оценя частта на Комисията по околна среда в този доклад и особено от гледна точка на въпросите за сигурността и отбраната, които се споменават в доклада. Бих желала да откроя разпоредбата, за коя, в която се урежда, уреждат зоните без напрежение. Говори се, че има много голяма промяна в геополитическо отношение за ролята на арктическия район в международните отношения. За съжаление, това е противоречи на това, което ние предоставихме в нашите документи, включително и в международната правна система. Искам да изразя загрижеността си за увеличаващата се милитаризация на този регион от страна на политиките на Руската федерация. И това се доказва с промяната а, и на руската, руската армия в тази сфера. Това е изключително важно, изключително е да се поддържа мирно сътрудничество във всички сфери на сътрудничество в Арктическия океан, Арктическия съвет и така нататък, Евроарктическия съвет. Изключително важно е да се предвидят правата и да се защитят правата на местното население, така че всички международни правни документи, които бяха включени в този доклад, са от изключително значение. Тук се говори за а, по, повишената роля на Европейския съюз съвсем правилно. И а, искам да подчертая а, също така традицията а, да а, се а, въведе статут на наблюдател, а, която много допринася за това. Разбира се, ние говорихме за необходимостта да се ангажираме Е, особено държавите членки, трябва също така да отчетем и опита и ролята на държавите членки, които в момента са със статут наблюдатели и е да отчетем всички усилия, които се правят в арктическия регион. Благодаря, госпожа Ятемаки. Благодаря ви. Ще говоря на фински. Исках Елмар Брок искаше някой да говори на фински. И така, искам да благодаря на докладчиците за много добрия проект от текст на доклада съществува една много силна среда, която се откроява в този доклад. И аз най-сърдечно, най-топло подкрепям тези текстове. Ще предложа обаче някои изменения или а, за допълнения. Първо искам да кажа, че е положително явление това, че ние инвестираме в европейската арктическа сфера. Нашата политика, политиката на комисията фокусираха вниманието си върху арктическата сфера извън арктическия регион, а както и вътре в Европейския съюз. имаме арктически зони и в Европа. Сътрудничеството, което се прилага в арктическата зона е от много високо качество. Това е много добро сътрудничество и всички в района го признават. Добре е и парламента да отчете, че сътрудничеството в региона е много добро. И имайки това предвид, мисля, че когато говорим за формулировката в този доклад, би трябвало да направим така, че да не а, повишаваме напрежението, като използваме а, неправилни формулировки, което слава Богу не става. А, но това, което е общо за арктическите зони е, е това, че те са много, с много ам, рядко население, а, неблагоприятни условия, но хората обичат да живеят там и настояват да живеят там, а, за да може а, да бъдат включени скандинавските северните райони, които да бъдат включени в проектите за арктическия район. За мен екологичният аспект е много важен, но и инфраструктурата също така е много важна. И мисля, че политиките на северното измерение също така се имат предвид партньорствата в транспортите, в логистиката, как трябва да се инвестира в бъдеще. Необходимо да имаме достатъчно ресурси, за да може хората да останат и да живеят в арктическите райони, те трябва да бъдат равноправни граждани на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Манего. Много благодаря. Мисля, че понякога не разбираме какво означава Арктика и какво включва тя. Е, измаса това. Те знаят, че това е част от нашата родина. Не става дума за някаква е, ледена пустош. И това поражда редица въпросителни относно начина на действие. Е, така че Арктика се намира северно от полярния кръг и там живеят хора. Не много, но хора, които се нуждаят от добра инфраструктура и възможност за комуникации. Те са граждани е, в северните региони на нашия съюз. Но като говорим за Арктика, трябва да помислим за защитата от експлоатация на този регион. Първите следи, първите признаци вече са на лице, започвайки с топенето на вечните ледове. Трябва да помислим за други нови начини на използване на този регион. Регионът е не само наш, той принадлежи на целия свят и има отношение към климатичните промени. А климатичните промени променят морските маршрути и рисковете, свързани с тези явления. Всяка година нещата се развиват все по-бързо и все по-неблагоприятно, така както се топят и ледовете. Преди 10 години имахме огромни стари е, ледени маси, които обаче ежегодно се топят. И ако не искаме да си отворим очите пред този факт, и твърдим, е, че през зимата се възстановяват, е, ще кажа, че това е само през зимата. Ледената покривка се топи. Налага се да преосмислим виждането си за Арктика. Говорили сме за това, но е, си оставаме само с приказки. Нуждаем се от мораториум върху всякакви дейности, които които нарушават ледената покривка на Арктика и като казвам това не говоря само за Северна Швеция или Северна Финландия. Трябва да действаме както при Антарктика. Известно е, че сондажите за нефт се отразяват пагубно на околната среда а има и такива, които не довеждат до желаните резултати. Тоест, един мораториум означава просто ясно да осъзнаем, че е нерентабилно да търсим нефт в Арктика неизгодно за предприятията, но това не означава, че нещата ще останат нерентабилни и за в бъдеще. Така че аз съм за мораториум. И това, което трябва да кажем като Европейски парламент е, че на първо място е защитата на Арктика, борба с климатичните промени и ясно осъзнаване на отражението на климатичните промени върху този регион. Например, повишаване нивото на моретата и океаните защита на природата трябва да има приоритет пред а, търговската дейност. Господин Кастандо. Благодаря, господин председател. Както казаха и други изказали се преди мен колеги, Арктика е изправена пред две големи предизвикателства в момента, предвид богатството на ресурсите, огромните ресурси, които се намират в тази част на света – която беше някакси в страни от фокуса на геополитиката. Но 80% от природния газ се намира там и 10% от непроучените рибни ресурси а, ние трябва да се стремим не само към зачитане на международното право, но поддържането на статута на тази част на света като зона на мира. Не искаме милитаризация. Също времено има и проблема за а, екологичните щети, уникалната екосистема, вредата, която може да бъде нанесена на населението. Не би трябвало да забравяме. Имайки предвид, че северните морски пътища стават все по-интересни, по-привлекателни за други глобални фактори, например като Япония, те могат да си спестят, например, дни пътуване по море, ние би трябвало да насърчаваме нов модел, който се основава на възобновяеми източници на енергия. Не би трябвало да се оплакваме от проблемите, свързани с замърсяването на околната среда. Напротив, трябва да работим за финансова подкрепа на инфраструктурни проекти искаме да подкрепяме научни изследвания, не искаме да отваряме един прозорец за а, търсене на нефти или на други сфери на добивната промишленост. Мисля, че е много а, важно да се избегне а, увеличаването на напрежението между съответните държави. Ние трябва да се борим за устойчив енергиен модел, основаващ се на възобновяеми източници на енергия с, с пълна забрана на черни въглища и а, с цел пре, а, предотвратяване на натрупването на вредните газове би трябвало също така да има а, и а, пълна забрана на тежките нефтени продукти. Госпожа Яконсали има сега думата. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчив, докладчик в сянка за групата на социалистите и демократите в нашата комисия и също както колегите ми. Смятам, че текстът е добре написан и балансиран. Вярно е това, което вече беше казано много пъти тук, именно, че сътрудничеството в арктическия регион би трябвало да се признава няма да установяваме сътрудничество за в бъдеще, а трябва да признаем сътрудничеството, по което е свършил отлична работа Арктическия съвет. Сътрудничеството даде отлични резултати. Това, което липсва обаче е е изграждането на партньорства тогава, когато говорим за северното измерение. Много е важно да се изграждат партньорства между Арктическия съвет и политиката по северното измерение. Важно е това сътрудничество. Това, което е направено до този момент, създаде нови партньорства, например Исландия, Канада, са наблю... с, с, с статут на наблюдатели в това този процес на сътрудничество. Приветствам факта, че ролята на Русия е описана балансирано в този текст. Във връзка с казаното от преждеговорищите, когато говориха за мораториум, когато питаме местните хора, мисленето а, за мораториум трови мотъците им. Мисля, че Европейския съюз и Европейската общност би трябвало да да дава пример трябва да използваме наци... а, а, природните ресурси, зачитайки правата и становищата на местните хора. Има хора, които живеят там. Това не е Антарктика, не е Южния полюс. Това е арктическата зона, там живеят хора и те са ни нужни, трябва да създадем инфраструктура, за да може да използваме природните ресурси устойчиво. И също така трябва да помним, че Арктическата зона е част от вътрешния пазар на Европейския съюз и е нужно международно финансиране за комуникационни технологии, летища, пристанища, всичко това е много важно. И тогава, когато говорим и мислим за тези предизвикателства, всичко това също е свързано с устойчиво развитие на околната среда. Мисля, че е малко проблематично това, което казвате вие в точка 6 и точка 7. Мисля, че намеренията са добри. Искаме задължителна оценка на околната среда във връзка с инвестициите. Ние знаем, че държавите в арктическата зона прилагат ОВОЗ, но може би би било проблематично ние да учим канадците, норвежците или исландците е, е, как да правят своя овоз, защото това ще ни направи в, в техните очи в ролята на големия брат, който дава къл и налага мнението си. В таз, във връзка с това, можем да говорим също така за корпоративната отговорност на бизнеса. При това социална отговорност по този начин можем да гарантираме дейностите на онези, които а, имат бизнес в арктическата зона, да могат да се справят добре. Имаше едно заседание в а, Одеса на арктическите парламентаристи, които предпо, предложиха един индекс на социалната корпоративна отговорност. Мисля, че ние можем наистина да насърчим тази идея и в този доклад. Всички докладчици в сянка говорих за ангажирането на местните хора в развитието на арктическата област и тъй като единствените а, местни хора в Европа а, са в този регион, може би да се помисли за някакво тяхно представителство тук в Брюксел, за да може да са, да се сближат местните хора. Разбира се, ние насърчавахме тази идея в парламента, говорихме за създаването на един информационен център Европейски съюз Ар- Арктика. Това е отличен доклад и сега господин Дорман има думата. Благодаря. Благодаря и на съдокладчик. Говорим е, за околната среда в Арктика. Тук е важно да подчертаем необходимостта да се изправим под пред е, новите предизвикателства на промените в тази околна среда. Дълго време говорим и обсъждаме с, за други държави Исландия, Норвегия, Швеция, Русия, Канада, САЩ, Европейския парламент. Всички ние обсъждаме какво може да се направи и е, в рамките на КАП 21 в Париж също бе, присъстваше Арктика. Ние трябва да развием Арктика не просто като национален парк, е, трябва да потърсим възможностите за е, подходящ туризъм. Но едновременно с това трябва да се помисли за развитие на поминък как в съответствие с целите КЕП 21 може да се развие производство и нови водни морски пътища. Но едновременно с това трябва да поставим и въпроса относно запазването на тези е, региони. Там е, не е безопасно за, за цялата природа. Е, мисля, че трябва сериозно да помислим за по-добро взаимодействие с страни като Русия, и други наши съседи в Арктика, е, с северните страни, като използваме до сегашни форми на сътрудничество би трябвало да продължим да мислим и да работим за онези области, които са важни за Арктика и където имаме общи интереси е, трябва да кажем, че Арктика крие сериозен економически потенциал. Да запазим Арктика като територия на мир и глобална глобално сътрудничество. Благодаря на всички, които се изказаха в този дух. Председателя, благодаря. Господин Шлек има думата. Благодаря, господин председател. Преди всичко поздравление на колегите за много разумния и балансиран доклад. Отбелязвам, че както от страна на комисията, така и за проекто доклада се отбелязва много сериозно отношение към глобалното затопляне и климатичните промени. Още повече, че климатичните и е, промените в околната среда в Арктика се развиват много по-бързо, отколкото на други места. Много се радвам да чуя да се говори и да се предлагат теми за устойчивото развитие на Арктика като взаимодействие между местните общности и екосистемата. Напълно съм съгласен и подкрепям взаимодействието с местните общности по основни въпроси. Трябва да чуем техния глас, тяхното разбиране, за да разгради, изградим стратегия и линия на поведение. Още повече, че неизменно ние трябва да гарантираме напредък в различни отрасли, възоснова на принципите на устойчивост уязвимите екосистеми и общности трябва да бъдат защитени да не допуснем по-нататъчно разрушаване на околната среда в Арктика. Трябва да се помисли сериозно за биоразнообразието и тук иновациите и развойната дейност са особено важни. И накрая, но не по значение, е, трябва да помислим много сериозно за търсенето на нефт в Арктика, за, като заплаха за местните общности и околната среда. Благодаря господин Шафхаузен. Уважаеми колеги, Европейският съюз трябва да присъства повсеместно е, с всички планове и е, да работи много сериозно. Е, наш, ние имаме съвет по арктическите въпроси с участието на Дания, Финландия и Швеция, но и други наблюдатели, като Италия, Холандия, Франция, Полша, Обединеното кралство и прощавайте, но аз се питам какво може да допринесе още Европейския съюз с участието на заинтересованите страни и големите европейски държави. Питам се и какви са стратегическите интереси на Съюза, като говорим за балансиран интерес по отношение на Ру Русия. Въпросът е не да пораждаме, а да изглаждаме конфликтите. Така че мога да кажа, че е, е, направените анализи от страна на докладчика в Сянка е, очевидно разкрива, че ние не успяваме да бъдем като Европейски съюз достатъчно полезни. Благодаря, казва председателя. Има ли други желаящи да вземат думата? очевидно не. Феликс Ленеман от Европейската комисия, генерална дирекция Морски въпроси. Е, Джиди, Джиди Маре има думата. Благодаря, господин председателю. Ние също много се радваме да присъстваме на това съвместно заседание на Афети Енви. Радваме се, че заедно обсъждате тези важни теми. Приветстваме и проекто доклада на нашето внимание. Както знаете, с съвместното съобщение между върховния представител и комисията отчита различни дейности от различни звена в комисията и в службата за външна дейност. Искам да обърна внимание на диалога с местното население, особено в Арктика, това е форум на местните общности с цел да се използват е, правилно необходимите европейски инструменти за финансиране в Арктика В процеса на изграждане на този форум ние провеждаме консултации с цел да получим информация и идеи с цел да организираме събития на високо ниво с госпожа Могерини, господин еврокомисара Вела, министри на външните работи в рамките на финландското председателство на Арктическия съвет през пролета на идната година. Ако позволите, искам да кажа две неща по повод предложенията в доклад, проекто доклада. От една страна, комисията би се радвала да получи повече информация за предлагания информационен център за Арктика въпроса за устойчивото финансиране на този център сигурно ще бъде предизвикателство, затова искаме да чуем повече от парламента. Едновременно с това ние в момента подготвяме форума, създаваме нарочен вебсайт по въпроса и вече има дейности, които са в ход с информация за Арктика и то информация с широк достъп. Това е също резултат от проучвателни проекти за проучване и изследователски проекти, които се осъществяват. Що се отнася до точка 6 и 7 относно оценката, подобрената от оценка на въздействието, ще кажа, че ние имаме ясна процедура за ОВОС в Европейския съюз. Така че малко се питам дали това ще даде, бъде от допълнителна полза, дали и какви ще бъдат резултатите относно равнопоставено третиране на регионите и конкурентната способност. С интерес ще следим някой от направените коментари. Не искам да ви губя време за да могат и представителите на службата за външна дейност да кажат още нещо. Председателят, сега ще дам думата на господин Яротчевич от външната, службата за външна дейност. Благодаря много и ние приветстваме този доклад, изготвен от Европейския парламент който е важен за процеса. Много сме направили от 2008 година до тук и е много важно европейските институции да си сътрудничат. Съвместното съобщение не е напълно изчерпателно. Не покрива напълно всички въпроси, които имат арктич, арктически аспекти Например, областта на сигурността е по-скоро отразена в общата стратегия за сигурност на Европейския съюз. В това становище обаче са посочени областите от най-важно значение промените в климата, защитата на околната среда, устойчивото развитие и международното сътрудничество. Във всички тези области подчертаваме огромното значение на науката и иновациите. Подчертаваме и значението на позицията на живеещите в арктическия регион, включително и кореното население там. Подходът за Арктика е тясно вързан с тези приоритетни области – Колегата от Европейската е, комисия повдигна въпроса за точки 6 и 7. Инициативата е важна и службата по външна дейност е, ще вземе предвид обсъждането по тези теми в парламента. Но като цяло насречението в текста за силен ангажимент в многостранни екологични инициативи е тясно свързано с нашето съобщение. Същото въжи и за нощната дейност. И що се отнася до основната роля на Европейския съюз, това също е отразено. Нашата роля е действително е изключително важна, тъй като има множество програми, които се финансират в арктическия регион и от Хоризонт 2020 година и от други източници на финансиране. Също така бих приветствал упоменаване на северното измерение, нещо, което беше споменато от някои от изказалите се до тук – Обща политика, водена от Европейския съюз, Русия, Норвегия и Исландия. Благодаря за вниманието. Благодаря, а сега за заключителни думи давам думата на докладчика господин Пает. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря за всички направени коментари. Очаквам вашите изменения. И след това, заедно с докладчика Сянка, Сирпа Пиети Кайнен, с съдокладчика и с всички докладчици Сянка, ще се опитаме да отразим по най-балансиран начин изложените гледни точки. Основната цел на този доклад ще се запази. Благодаря. Бих искал и аз да благодаря на всички колеги, участвали в този интересен дебат и искам да ви припомня, че подаването на изменение е до четвъртък, 12 ноември и графикът е следният. Обсъждане на измененията на 12 януари, гласуване в НВИ и e съвместно на 21 януари. Давам думата на господин Елмер Брок. Благодаря, колега. Мисля, че имаме добра база за по-нататъчна дискусия, така както разбирам. Няма сериозни проблеми и това е един от въпросите в сферата на екологията, които имат стратегическо значение и ни обединяват около тях мисля, че трябва да положим усилия в наш общ интерес и ще се радвам в най-скоро време да постигнем обща позиция. Изказвам сърдечна благодарност.